will we move because Okay. Uh, now we will continue with with the jury committee meeting. So I don't want to send anybody out of the hall but Така, сега продължаваме с заседанието е, собствено заседанието на комисията по правните въпроси. Не искам да пъдя никого, но <laughs> имайте предвид микрофона на председателя. Така, хайде сега да одобрим протокола по четвърта точка от, от, от дневния ред. Протокола от миналото заседание. Не виждам възражения. Смятаме, че протокола от заседанието на 11 януари 2016 година е прият. Така, най- най-сетне сме си свои. А, Можем сега да продължим с петата точка разглеждане на работния документ за защитата на уязвимите пълнолетни лица. И искам да дам думата на докладчицата, госпожа Жоел Бержерон. Но преди това ми позволете да посоча, че законодателната инициатива, за която ще става дума, се основава на работа на Лопес и Сурис от предходния мандат на парламента. Това е, пред, това е предисторията на въпроса. Госпожо Бержанова. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, правната защита на уязвимите пълнолетни е, лица засяга лицата над 18 годишна възраст, които временно или трайно са неправоспособни по отношение на, личните си дела и на своето материално състояние. Е, ние пряко или косвено сме засегнати от този проблем. Уязвимостта на лицата може да е от е, физически или психически характер, може да е в резултат от злополука или свързана чисто и просто с остаряването, с е, проблемите на третата възраст. Във Франция познаваме, за съжаление, известни случаи на такива уязвими лица, получили широк отзвук в медиите. Госпожа Бетанкур, например, господин Васамбер, е, в първия случай става въпрос за възраст на заможна, изключително богата жена, е, която е изолирана, от чието състояние се възползвали неправомерно няколко лица. В другия случай става въпрос за млад мъж, е, загубил способността да се грижи за делата си. Знаем, че броя на възрастните и престарелите лица в Европа расте поради продължаващата, растящата продължителност на живота. И а, това положение представя сериозен а, проблем от правен характер. А, свободното движение на лицата дава възможност на всеки го да, да се предвижва, да се установява където и да било в Европа, в резултат от което се създават презгранични е, юридически правни отношения, е, е, като имуществото на лицето остава в една страна, а неговото местопребиваване е в друга. Проблемът не засяга само възрастните. Е, тук, прочим, в този парламент ние ежедневно пораждаме през гранични е, юридически е, връзки. Знаете, служителите в европейски институции са длъжни да се установят за местопребиваване в Белгия и а, какво ще стане, ако те загубят правоспособност в резултат от заболяване и вече не могат да управляват имуществото си и, и личната си неприкосновеност. Кое законодателство ще се приложи, кой съд ще бъде компетентен, кое лице ще може да ги представлява или да им съдейства мерките за защита, е, които могат да се вземат в Белгия, например, в такъв случай, ще могат и да се приложат, и то незабавно, в страната на лицето по происход, не е ли необходимо да се въведат някакви нови процедури за постигане на съответствие? Тези въпроси в толкова повече трябва да намерят ясен и прецизен отговор. За съжаление в Европейския съюз това все още не е така. Ние е, е, е, все още липсва всъщност обща уредба, непротиворечива уредба на този въпрос. Разрешенията в законодателствата на държавите членки се различават в значителна степен помежду си. Не е особено реалистично на този етап да очакваме пълна униформизация, хармонизация на, на националното право в това отношение. И поради това е, ние се чувстваме отговорни. Определено е наша отговорност да въведем режим на защита, е, който по ефикасен начин е, да компенсира уязвимостта на пълнолетните лица. През 2008 година Европейският парламент прие резолюция, настояваща комисията да представи законодателната си инициатива, законодателно предложение за засилване на сътрудничеството между държавите членки и за обличаване признаването на съдебните решения както и за тяхто изпълнение. До ден днешен комисията не е направила никакво предложение. Предлагам ви работен документ, който на този етап е просто основа за размисъл. Аз се надявам да получа вашето становище и вашето съдействие. По-настоящем главният юридически инструмент, регламентиращ през граничните спорове, били те с международен или общностен елемент за уязвимите пълнолетни лица, е Хакската конвенция от 13, май, 13 е, януари 2000 година. 21 държави са я подписали до сега, само 8 са я ратифицирали, Германия, Австрия, Великобритания, но, но само за Шотландия, Финландия, Чешката република, Естония, Франция и от няколко дена княжеството Монако. Абсолютно необходимо е да се ретифицира по-широко тази конвенция, разбира се. А, и следователно, моите препоръки са такива. Желателно и то е, неотложно е, е, е, е да се насъчат повече държави членки да ратифицират Хакската конвенция, за да може тя да заработи, да влезе фактически в действие. Но, наред с тези призиви, които могат да се окажат на празни, тъй като за редица държави членки ратифицирането на конвенцията би означавало реформа на националното законодателство със съответните разходи, нещо, което вероятно ги възпрепятства. Е, в случая преди няколко години имаше такава реформа във Франция, аз знам колко струва тя, понеже аз по професия се занимавам с уязвими е, е, лица. Но във всеки случай е полезно да се е, приеме европейско законодателство, което да заимства Хагската конвенция в известна степен и да облегчава признаването и изпълняването на съдебните решения по повод на такива уязвими лица. Що се отнася до е, нормативния акт, е, той би трябвало да бъде регламент за предпочитане пред, директив, пред директива. <laughs> Макар и да си давам сметка, че това е на празна надежда. И последно, което за мен е особено важно, понеже става въпрос за начина на мислене. От съществено значение, е, ако ще се зачита, да се зачита свободата и достоинството на всяко лице. Съгласно Хакската конвенция става въпрос за решение за правоспособност. Във Франция е възприят подобен механизъм. Това е решение на съда, благодарение на което всяко лице, възоснова на собствената си е, правоспособност, т.е. когато все още е правоспособно, да посочи предварително едно или две лица, е, които е, да бъдат негови настойници и да се грижат за неговите интереси и дела. Само в случай, че лицето загуби правоспособност. Um, Разбира се, <laughs> този въпрос трябва да се популяризира, защото за е, лицата, за физическите лица, обикновено е трудно и болезнено да си представят, че биха могли да изпаднат в такова положение. Но във всеки случай правната възможност трябва да е на лице, е, е, за, за да може в максимална степен обществото да защити правото на избор и достоинството. И вече такава една заповед, където и да било издадена тя в Европейския съюз, следва да се изпълнява автоматично, фактически да се признава на територията на всяка държава членка. В заключение е, е, бих е, пожелала съюзът, който отне 17 години да уреди международното унаследяване, да не отнеме толкова време, за да гарантира общностната защита на уязвимите лица, преди това да стане криза от неотложен характер. Предвид демографските изменения, това е напълно реална възможност. Благодаря, господин Кастер. Благодаря. Благодаря на колегата за встъплението. Бих искал да се спра на, на, на някои въпроси. А, наистина трябва да имаме предвид демографските промени, застаряването на обществото. И в тази връзка трябва да си даваме сметка, че през идните години ще, ще нарасне главоломно броя на престарелите. И всъщност уязвимите е, лица. И тези е, крайно възрастни, престарели, ще трябва е, да бъдат настанявани в защитена е, среда, знаете, в, в старчески домове, в които е, достоинството и свободите на тези хора съвсем спокойно могат да бъдат погазвани. Въпросът е как да създадем наистина една европейска уредба, благодарение на която е, престарелите е, с е, физически или интелектуални увреждания биха е, е, могли все още да се ползват с възможните свободи и преди всичко човешко достоинство. Господин Негреско. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с докладчицата. Трябва да намерим решение за защитата на уязвимите пълнолетни лица. Нещо, което според мен е озадачаващо, е, че през 2008 година Европейският парламент обръща внимание на комисията и от тогава нищо. И ние в доклада, според мен, трябва категорично да подчертаем този факт. Че ние призоваваме, а не ни чуват. Е, има няколко проблема, които лесно могат да бъдат констатирани в тази област. Първо, имаме определение на понятието уязвимо лице, пълнолетно лице, но тълкуването в е, държавите членки е разнородно. Значи трябва да се настоява за общо тълкуване. На второ място, във връзка с основния термин имаме свързани понятия, като е, местопребиваване, оценка на правоспособност, дееспособност, които също се дефинират е, противоречиво в различните държави членки. И това трябва да се има предвид и, и в доклада трябва да го, да го посочим, да заявим необходимостта от засилен диалог между държавите членки по легалните определения на тези важни понятия. Е, нещо също особено интересно според мен е да се спомене, че преди това, че по-настоящем нямаме общо определение, това поражда разходи за Съюза и за държавите членки. Тъй като понякога, когато се, се препираме е, за различни понятия и тяхто значение, е, някак забравяме, че наред с чисто понятийните, ако щете, човешки проблеми, се пораждат и финансови. Най-малко това би трябвало да стимулира държавите членки да си подадат ръка, да работят в по-тясно сътрудничество е, и да изработят общи определения. Също така, Важно е също така е, да се намерят най-добрите решения за е, законова защита на уязвимите пълнолетни лица. И е, в тази връзка, ако говорим за, за възрастни, за хора с увреждания, това са уязвими групи, не просто отделни лица, и европейското законодателство следва да се обърне с лице към техните нужди. Благодаря. Госпожа Комодини има думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за отличния работен документ. Искам да направя някои коментари. Ясно е, че ни трябва обща система в защита на пълнолетните уязвими. Необходимо е те да бъдат защитени трансгранично така че да упражняват ефективно правата си. Много често в тази хипотеза попадат възрастните лица, които се пенсионират и предпочитат да прекарат остатъка от живота си в друга държава членка, но може да се окажат в даден момент недееспособни. Ние трябва да дадем определение на уязвимо лице и да определим обхвата на работата си. Уязвимостта може да означава, че си правно не да е способен, но тук определенията в държавите членки са различни. Затова ние трябва да знаем конкретно какъв тип уязвимост поставяме в центъра на усилията си. Също така трябва да видим какви права се признават чрез пълномощните. Как могат да упражняват правата си уязвимите пълнолетни в различна държава членка? Струва ми се, че една от най-големите пречки – различията между държавите членки. Ние би трябвало да ги анализираме и да видим какви са реалните ограничения, могат ли те да бъдат променени. Например, в някои държави членки не се признава пълномощното за бъдеща защита. В определени държави членки също така не се позволява предварително решение за здравното лечение. Така не се изпълняват желанията на уязвимото лице. Има различни процедури в случаите на загубване на дееспособност. Различни са и процедурите за правно настойничество – Надявам се да стигнем до правилните определения, а не да се оплетем във всички тези различия. Разбира се, опираме и до публичните политики, както и областите, които държавите членки искат да запазят в националните си пълномощия. Може би ще трябва да решим, например при решенията за бъдещо здравно лечение или здравно лечение след прекарана злополука, какви са ограниченията и когато няма ограничения, могат ли да въведем, можем ли да въведем общи минимални стандарти на европейско ниво? Трябва да се работи е, с лицата, с които уязвимото лице е в контакт, да се създава достатъчно доверие и да има признаване на взетите от лицето решения. Ние имаме един добър документ, който ни дава насоки и би трябвало да улесни защитата на уязвимите пълнолетни в държавите членки. Ще е добре, ако държавите се присъединят и към конвенцията, но не бива да забравяме, че това е конвенция, която наистина е помогнала да се избегнат стълкновения между правните норми. Нещо, което и ние искаме да постигнем, за да защитим уязвимите пълнолетни. As we find as underlying the different systems of member states. I think that we, before we identify the type of the legislative instrument, be it a direct... Същевременно, избора на директива или регламент ще зависи от това как ще се структурира бъдещата ни работа. Ние искаме да улесним свободата на движение на европейските граждани. Благодаря на докладчика и на колегите са докладчици. Благодаря господин Любретон. Благодаря, господин председател. Много е важно да защитим уязвимите пълнолетни в трансграничен план. Затова и си струва да работим по темата. Въпреки това не съм съгласен с всички заключения. Струва ми се, че най-доброто решение е да насърчим държавите да ратифицират конвенцията от Хага от 13 януари 2000 година. Това е текст с прекрасно качество, защото се решава въпроса, свързан с обичайното место пребиваване на лицето. Има и много прогресивни разпоредби за защита на уязвимото лице във Франция, освен това, се признава от 2007 година нататък пълномощното за бъдеща защита. Аз съм имал възможност да го анализирам в своята професионална дейност, така че е най-добре да препоръчаме присъединяване към Хакската конвенция. Държавите членки трябва да бъдат насърчени да я ратифицират. Не мисля, че ни е необходим европейски регламент или европейска директива. Това е деликатна тема. И за това би трябвало да се уважава суверенитета на държавата членка и нейния начин на решение на проблема. В доклада имаме и финансов аргумент. Обяснява се, че при липса на регламент се прахосват повече от 16 милиона евро годишно. Мисля, че при един толкова важен въпрос финансовият фактор не може да бъде намесван. Е, мистер uh, Дюрон. Господин Дюран. Мерси, е, месье президент. Благодаря, господин председател. Аз също ще продължа на френски. Исках да взема повод от казаното от господин Добретон, защото трябва да кажа, че аз, както може да се очаква, не съм съгласен с господин Любретон. Напълно подкрепям госпожа Бержерон в това, което тя предлага. Напълно съм съгласен с нейния документ. Бих казал на господин Любретон, че ни трябва хармонизация. Трябват ни общи законодателни норми, независимо дали ще е регламент или директива, защото така стигаме до социалната Европа и защитата на най-уязвимите. Точно това е европейската мисия, която за жалост беше забравена постепенно в името на защитата на финансовите интереси. Аз бих казал, че не трябва да разчитаме на сърцето на Европа и напълно подкрепям госпожа Бержерон. И накрая госпожа Делука от комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Бихте ли говорили в микрофона, казва председателят. Разбира се. И аз също искам да благодаря на докладчика за подробния доклад. Той наистина отразява същината на проблема, тъй като нямаме общи норми от самото начало ще кажа, че комисията разбира, че това е важен въпрос. Имаме резолюцията на парламента от 2008 година, която сме взели под внимание в досегашната си работа. Бих искала да ви напомня, че резолюцията изисква от комисията законодателна инициатива – която да се представи веднага, щом се натрупа опит по изпълнението на Хакската конвенция. Комисията винаги е насърчавала държавите членки да ратифицират конвенцията. Също така ние наблюдаваме нейното прилагане – Нека ви напомня, че още 2010 година, след това 14-15, ние изпращихме въпросници чрез съвета на държавите членки. Искахме да установим как на практика се прилага конвенцията от страна на държавите, които вече са е ратифицирали. Интересуваше ни и защо останалите не са го направили. Резултатите от консултацията бяха предоставени на докладчика. Работата ни показа, че има държави членки, които се бавят в ратифицирането, те те първа проучват конвенцията – а вече ратифициралите са на мнение, че конвенцията е добра, не смятат, че има някакви недостатъци, но до сега бройката на тези, които са се възползвали от нея е изключително малка. 24 във Франция, 21 в Германия, в Шотландия само един. Ясно е, че при толкова малко събрани данни, законодателното предложение от комисията не би било оправдано. Но ние съфинансирахме веб страницата на съвета на нотариусите в Европейския съюз – в областта защита на уязвимите пълнолетни. Там на се обясняват какви са разпоредбите в 22 от националните законодателства. Тази година ще преведем и обяснителния меморандум към Хакската конвенция – за защита на уязвимите пълнолетни на всички европейски езици, не само английски и френски. Това са официалните езици на Хакската конференция по международно частно право. Работната група по, по гражданско-правни въпроси в съвета през месец май също ще разгледа темата. Ние ще обясним докъде сме стигнали. Това ще стане през месец май. Ще говорим за ратификациите до сега и за новите бройки на възползвали се от конвенцията след 2015 година. Това мога да ви кажа по темата. Мога да уверя докладчика, че ние внимателно наблюдаваме какво се случва още от 2008 година нататък Конвенцията всъщност влезе в сила на 1 януари 2009 година. Това е една млада конвенция. И тъй като е малък брой на ратифициралите я държави членки, не можем да кажем, че е натрупан кой знае какъв опит. Но конвенцията е много добра. Това се отчита и от академичните среди. Следователно, ние ще продължим да насърчаваме държавите членки да я ратифицират. Ще видим дали има и някакви по-структурирани инструменти, чрез които не да задължим, но да насърчим държавите членки да ратифицират. Благодаря и госпожа Бержерон има последната дума. Много благодаря на всички изказали се, конкретно на господин Дюрон, който всъщност посочи точно проблема. Ние искаме да упростим живота на гражданите, а не да го осложним, защото има достатъчно регламенти, които осложняват живота ни, докато ние предлагаме упростяване. Много е важно Европа да обърне внимание, защото тук не става дума за политики. Не в този вид законодателство. Напротив, мисля, че каквито и да са нашите политически пристрастия, ние бихме искали да намерим решение на проблема. Аз съм съгласна с госпожа Комодини. Трябва ни определение първо на уязвимо лице. Това е много важно, за да можем да помогнем на уязвимите лица и да хармонизираме нормите за управление на тяхното имущество и живот. Разбира се, когато вие сте в цветущо здраве, смятате, че всичко е наред, но би било добре да може предварително да решите кой ще ви представлява, ако се случи е, нещастие. И Хакската конвенция предоставя всъщност инструментите за това, но проблемът е, че много малко държави са ратифицирали. Следователно, тя не се прилага. Всъщност, заедно с госпожа Отала, аз бях в Хага мината седмица, разговарях с специалистите по конвенцията, но ми се струва, че ние имаме нужда от европейски инструмент – В противен случай ще трябва да разчитаме на международната конференция. Каза се от комисията, че не са се възползвали много хора от тази конвенция. Аз мога да кажа защо. Например, англичаните, които живеят във Франция, в Британия. Когато те се окажат в уязвима ситуация, обикновено се връщат в собствената си страна. Там никой не знае, че са уязвими, обаче и всъщност това е един вид гражданска смърт, защото вече никой не се интересува от тях. Оставени са на произвола на съдбата, тъй да се каже. Именно за това мисля, че ние трябва да помогнем да видим какво точно се случва, защото хората в тези трансгранични хипотези са наистина в голяма опасност. Благодаря. С това изчерпахме пета точка от дневния си ред и преминаваме към шеста точка общите минимални стандарти за гражданските производства. Трябва да кажа, че това е тема, по която Европейският институт също работи и то много усилено. Нашата комисия е наблюдател. С всичко това ще дам думата на докладчика. Това е господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Радвам се, че днес мога да представя работния документ по доклада за общи минимални стандарти в гражданското производство. Целта на документа е да даде обща представа за обхвата на законодателните правомощия на Европейския съюз в областта на гражданското процесуално право. Както знаете, с премахването на екзекватурата се улесни свободното движение на съдебни решения между държавите членки тази връзка взаимното доверие между съдебните органи на различните държави членки е от изключителна важност. От правна гледна точка обаче взаимното доверие предполага, че националните съдебни системи в Съюза възприемат една от друга процедурни правила, като така се гарантира справедлив граждански процес. Така доверието служи за по-голяма правна сигурност като предоставя достатъчна стабилност и предвидимост на гражданите и предприятията в Съюза. В работния документ представям анализ на подходящото правно основание, на което би могъл да се опре бъдещия законодателен доклад по собствена инициатива за определение общи минимални стандарти за гражданското процесуално право. Значителна част от законодателството на Европейския съюз в областта на гражданското производство е приета на различно правно основание от това за съдебното сътрудничество по гражданско-правни въпроси. Различаваме две разпоредби, които биха били възможно правно основание за бъдещия доклад. На първо място е общата разпоредба на член 114 от Договора за функциониране на Европейския съюз – която се счита за подходящ за приемане на законодателство, приложимо както към трансгранични, така и към чисто национални случаи, при условие, че приетите на равнище на Европейския съюз мерки имат за предмет установяването и функционирането на вътрешния пазар. На второ място е специалната разпоредба на член 81 от Договора за функциониране на Европейския съюз – който се предвижда, че на Европейския съюз се предоставя правомощието да засилва съдебното сътрудничество по гражданско-правни въпроси с трансгранично значение. Разбира се, тук трансграничният елемент трябва да се тълкува по-разширително и затова не следва да се възприема като синоним на трансграничен съдебен спор. В тази връзка, от една страна, можем да приемем специфични секторни инструменти възоснова на член 114 от договора за функциониране на Европейския съюз, като по този начин засягаме гражданско-процесуалните аспекти на определени видове искове в рамките на правото на Европейския съюз. От друга страна, можем да подходим чрез хоризонтални инструменти, които хармонизират националните гражданско-процесуални закони с трансгранично значение, независимо от предмета. За разлика от незадължителните инструменти, които създават набор от гражданско-процесуални правила, функциониращи успоредно с националните правни режими, инструментите за хармонизиране засягат националното гражданско производство и задължават държавите членки да сближават съответните си национални правила – за да постигнат съответствие с модела на Европейския съюз. Хипотетично има и трета възможност, тъй като съществува и известно припокриване на двата члена при хармонизирането на гражданското производство, което се изисква за функционирането на вътрешния пазар, но което се отнася до случаи с трансгранично значение. До сега обаче никой акт в тази сфера не е имал двойно правно основание с тези два члена. Скъпи колеги, мисля, че е удачно в този случай да поискаме при следващите обсъждания на този тема правната служба на Европейския парламент да ни представи свое становище относно правното основание. Ще се радвам сега да чуя и становището на Европейската комисия, както и вашите мнения и коментари, а също тук днес сред нас е и Диана Олис, председател на Европейския институт по право, което също имат много многостранни разработки по този въпрос. Благодаря ви. Um, first, uh, before giving the floor to the commission. Преди дам, да дам думата на представителя на комисията, ще дам думата на госпожа Дълбо. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз искам да се присъединя към колегата Радев с оценката, че документът е отличен. Той очертава как точно са регулирани тези неща в е, националното право. Мисля, че всички сме на мнение, че е необходимо да се засили доверието между съдебните системи на страните членки, ако искаме да има реално свободно придвижване на съдебните решения, така да се каже. За момента това не е точно така. И е, тези неща могат да се осигурят само ако е сигурно, че съответно правата на лицата, участващи в е, съдебната процедура и на изчите и на ответниците са спазени в е, цялата им цялост. Първо, въпросът за правното основание никак не е лесен. Надявам се, че ще имаме възможност да изчистиме тази материя и тук в дискусиите. Примерно в Обединеното кралство и в Дания и в други страни никак не са лесни тези материи. После, задължителните и незадължителните инструменти. Там въпросът е за това дали може да има хармонизация. Аз лично съм за това да има максимална степен на хармонизация. И ми се иска да успеем да постигнем някакъв резултат в това отношение. Затова много се радвам, че докладчикът излиза с тези тези. Господин Роснер от комисията има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за организирането на обсъждането на тази толкова важна тема. Приветстваме инициативата на Европейската Европейския парламент за минимални стандарти в гражданската процедура. Е, приветстваме и анализа, който е направен за правното основание за инициативата за минимални е, стандарти. Споделяме мнението, че процедурните права имат много голямо значение, не само в наказателна процедура, но и в гражданска така защото става дума за признаване на решение или прилагане и когато това не се случва, то е заради разминаването на гражданското производство в различните страни. А пък изграждането на доверие е основен елемент от гладкото функциониране на трансграничните решения трябва да има възможност да се признава, да се има доверие за признаване на решенията. Това е отразено и в е, съобщението на комисията по този въпрос. Е, ние отчитаме съответните данни, също така държиме да се защитават интересите на децата и семействата. Има няколко инструмента, които в различни степени е, съдържат инструменти за гражданско производство, така наречените европейско производство, за малките искове, за банковите нареждания. Има и други разпоредби, които са малко по-общи. Бруксел 1, Бруксел 2, двата регламента. Правното основание, използвано за тези инструменти, винаги е член 81 от договора за функциониране на Европейския съюз или предходния член в съответните предходни договори, който беше член 65. Също така посредничеството, директивата за посредничество и за правна помощ да регулират някои е, елементи на гражданско производство. Те се базират на член 65 от договора. Както се споменава правилно в работния документ, някое е, законодателство за отделни сектори също има правила за гражданско производство, примерно директивата за, за авторските права и други. Там е, се предвижда член 1 и 14 от договор за функциониране на Европейския съюз като правно основание. Но е, законодателството в това отношение се простира по-широко от чисто гражданското производство. В, документа правилно се заключава, че най-подходящото правно основание за бъдещи действия в това отношение трябва да се определи спрямо конкретния е, съдържание на мярката. За тази цел комисията направи нещо конкретно в областта на гражданското производство, а именно правиме сравнение на правния режим на страните членки за това как на практика се прилага примерно регламента за услугите, за да се очертае в кои области е необходимо да се действа на европейско ниво. Например, трансгранично предоставяне на документи. Там новите комуникационни технологии могат да бъдат използвани. Разбира се, е, с спазване на правата на двете страни и намаляване на съдебните разходи. Също така, разглеждаме, е, на, на, на, правиме преглед на националното гражданско производство – за да установим къде и до каква степен са разликите в гражданското производство и как тези разлики а, пречат на свободното а, пренасяне на, на съдебни решения. Също така считаме, че е, всяко последващо е, прилагане и евентуално е, решаване е, за минимални стандарти на европейско ниво трябва напълно да спазва традициите и законодателния режим на страните членки и да е от полза и на гражданите, и на бизнеса. Благодаря. Не виждам други заявили е, желание за изказване, господин Радев, искате ли да коментирате нещо? Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, благодаря ви за тази размяна на мнения. Е, благодаря на докладчиците Сянка за подкрепата. Благодаря и на Европейската комисия за нейната позиция. Ще имам предвид вашите предложения при подготовката на проекта за доклад. Както знаете, определението на общи минимални стандарти в гражданското производство не става с едно действие, а е дълъг процес. Ние днес поставяме началото на този процес, като се надявам всички да работим ползотворно за създаване на един добър доклад. Очакваме проучването за оценка на добавената стойност, който се подготвя от службите на парламента, а през пролета ще бъде организиран и воркшоп по темата. Надявам се допълнителната информация, която ще получим, да доведе до изработването на документ, който да доведе до съгласуваност на гражданския процес в Европейския съюз. Това ще улесни европейските граждани чрез повишаване на доверието за по-лесно признаване и изпълнение на съдебни решения от една в друга държава членка, както и да гарантира равни процесуални права и справедлив процес. Благодаря ви. Thank you very much. Thereby we have... Благодаря. С това приключваме шеста точка и преминаваме към седма. Обмен на мнения по предлаганата законодателна иници... Е, доклад за законодателна инициатива за трансгранично признаване на осиновяване. Сега давам думата на докладчика господин Звявка. Dziękuję panie przewodniczący. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че сега пристъпваме към вече е, най-важния момент от работата по тази тема за трансгранично признаване на осиновяванията. В началото на декември миналата година направихме един семинар – по трансграничните аспекти на осиновяванията. Много, много интересна беше срещата и тя повиши в още по-голяма степен нашето разбиране за това колко сложни са въпросите по процедурите за осиновяване трансгранично. И осиновяването като понятие бе е въведено с цел да се създадат е, подходящите условия за отглеждане на деца, а не е, за да се даде възможност на семейства да имат деца, когато те не могат да имат такива. Но понякога тези две идеи се объркват и а, е, идеята за това родителите да бъдат удовлетворени като че ли измества а, е, съображенията за защита на основните най-добрите интереси на детето. А, е, чухме много коментари от експертите в такъв смисъл. Бе, бяха представени много широк кръг от проблеми, свързани с националните режими за признаване на осиновяване в Европейския съюз и така чисто трансгранични проблеми. Много жалко беше, че много твърде малко представители от нашата комисия присъстваха, а и от комисията по петиции, която също бе поканена да участва. Във всички случаи от многото проблеми, които бяха поставени е, на тази среща, аз е, съм подбрал най-важните и ще ги представя в моя доклад, така че вие ще разберете горе-долу какви са тезите на експертите. Въпросът е изключително сложен, въпросът с международните осиновявания – и за това съм разделил доклада на две части. Трябва да може да се направи разграничение между юридическите елементи, които са изведени на европейско ниво и не е, юридическите или незаконовите такива, по които ние нямаме правомощия те е, все пак са изключително важни и трябва да фигурират и да бъдат е, описани в е, усилията ни да решим трудностите, свързани с трансграничните осиновявания. Първата част от доклада се занимава с начина по който се признават националните осиновявания на европейско ниво, т.е. когато детето е осиновено по даден национален закон и след известно време родителите решат да е, живеят другаде и в друга европейска страна от Европейския съюз. Е, като че ли подобни неща трябва да се случват автоматично, и всички е, други страни членки следва да признават подобно осиновяване, така както признават е, осиновяване, е, извършено по разпоредбите на Хакската конвенция. Но, реално има проблеми в подобни случаи и ние трябва да ги анализираме в големи подробности, защото за момента и едва, нямаме, а пък и едва ли някога ще има изчерпателна дефиниция на това какво е семейство. Няма общ подход към това да се определи кои са лицата, които имат право да осиновят едно дете. Така че процесът далеч не е автоматичен. Тук следва да се използват разпоредбите от Бруксел 2, регламент Бруксел 2. Те са достатъчно приложими, както и Рим 3. Страните членки ще могат да запазват така собствения си подход към казусите от семейното право, които са, който подход е различен за всяка различна страна членка, но също така ние ще, трябва, ще можем да запазим и принципа на субсидиарност. Това е така първия ми подход – втората част на доклада, която се занимава с не е, законодателни елементи, описва различните проблеми, е, свързани с е, установявания с международен план. Тази част ще бъде разделена на няколко подглави, където ще представя основните принципи и съответни е, подходът, който е, упоменах за първата част, ще си остане и там. Тоест, основните елементи, които трябва да бъдат отчетени, когато е, дискутираме въпроса за трансграничното осиновяване, е, е основните елементи са интересите на детето. Та системата на осиновяване е институцията, така, понятието осиновяване, пак да, да кажа, е въведена, за да може децата да е, бъдат е, отглеждани в е, съответните подходящи условия да не бъдат е, нарушавани тези е, условия, ако детето няма е, собствени родители. Защото отглеждането на децата извън семейство е сериозен пречка за тяхното развитие. Но тук не става дума за едно а, серийно производство, така да се каже. Всеки отделен случай трябва да бъде разглеждан сам за себе си всяко дете е една личност, която, към която трябва да се подхожда като към личност. Децата не бива, не следва да бъдат е, лишавани от възможността да представят и своето мнение и позиция в един случай на осиновяване. Е, разбира се, деца, които още не са в състояние да осмислят е, е, много понятия не могат да изразят е, своето отношение с думи, но много често те могат със своето поведение да покажат какво е отношението им към случващото се. Това трябва да се отчита в е, случаите на осиновяване. Освен това, местоживеенето не би следвало да се извежда на, като по-висше съображение от кръвните връзки. Примерно има случаи, когато лица биват лишавани от възможността да се грижат за децето, да речем войчо или баба, дядо, те се лишават от възможността да гледат детето само защото детето не пребивава в същата страна, където пребивават те. Подобни казуси трябва също да се отчитат. Разбирам, че да, след като едно дете е в дадена страна, то а, би следвало да бъде отглеждано, да речем, в тази страна, но във всички случаи а, водещ аргумент за това как, къде да бъде осиновено детето, трябва да бъдат основните, изконните интереси на детето. И също така не следва да бъде предоставено дете, за осиновяване преди да има съдебно решение, с което на родителите е, е, има отказ от права за отглеждане на детето от страна на родителите или родителите са лишени от е, това право. Освен това, в текста искам да направя анализ и на това как функционира системата установена от Хакската конвенция от 93-та за защита на деца и за сътрудничество за международни осиновявания. Това е една създадена система, която следва да бъде анализирана. Тя се прилага от, почти, от много страни в света и е добре да се получим от опита на други страни, от практическите проблеми, които се създават при прилагане на практика на конвенцията. Ето, това са начините, по които трябва да работим в законодателното си предложение. Също така трябва да се търси и трансгранично сътрудничество между страните членки, защото там нещата също не са много блестящи. Е, институциите, които отговарят за защита на човешките права, да речеме в някои страни има омбудсман, в други страни изобщо няма такива институции и сътрудничеството там никак не е активно. В това отношение е необходимо да има и е, обучение, включително и на съдиите. Днеска повдигнахме тази тема. Съдиите трябва да са добре подготвени, да имат широк поглед, да са запознати с правния режим на страните членки, в които се извършват осиновяването. И в такъв смисъл, предполагам ви става ясно, че заглавието на доклада, така както е формулирано в момента, не е, отразява реално е, целият обхват на доклада. Ние в момента говорим за трансгранично признаване на осиновяванията, но аз е, въвеждам доста допълнителни теми, затова и предполаг... предлагам да сменим заглавието, да го наречем трансгранични аспекти на осиновяванията. Ще направя, разбира се, конкретно предложение за смяна на заглавието. И Естествено, сте добре дошли с коментари. Благодаря на сътрудничеството на докладчиците в Сянка и благодаря на всички, които се интересуват от, това, толкова, от този толкова важен проблем. Ако мога да приключа, предвиждам да финализирам документа към края на март през е, през април ще отсъствам обаче и ще мога да представя окончателния документ едва през май. През април ще пътувам за мисия на Европейския парламент. Но ще имате възможност да, се, възп... да ползвате документа и да работим по него и се надявам, че ще можем да гласуваме преди лятната вакансия. Измененията е, след като представя доклада в май ще има много кратък срок за признаването им, но аз ще представя доклада достатъчно рано, ще ви го предоставя, така че вие да можете да работите по измененията и ако можем да го приключим преди лятната вакансия. Благодаря. meu pentru Господин Буда, благодаря. Благодаря на колегата за представянето на документа. Никак не му завиждам за работата, която го чака от тук нататък. Действително, материята е изключително сложна. Винаги е, се случва е така, когато става дума за деца, особено пък е, за осиновяване. Защото в е, в такъв случай, разбира се, ние винаги предполагаме, че защитаваме основните интереси на децата, но много е важно да сме наясно какво означава интереси на децата. Дали става дума за това детето да има къща, дом, ако Също така трябва да се е, разгледа и казуса на семейства, в които, които не са съставани напременно от е, двама партньори мъж и жена. Има възмож... има възможност за създаване на семейства от хора от един и същи е, пол. И трябва да имаме предвид и това. Има различни дефиниции на семейство в различните страни членки. И трябва да се предвиди и възможността едно дете да бъде осиновено в страна, където са разрешени е, бракове между хора от един и същи секс. Секс. така че е, ние трябва да сме наясно, е, признава ли се подобно осиновяване, може ли, е, трябва ли е, детето примерно да се върне в страната, е, ако това не се признава. Целият този въпрос трябва да бъде изчистен. Също така трябва да се създадат механизми за това да се е, наблюдава какво и как се развиват децата след е, осиновяването. Съответните власти в е, съответната страна трябва да имат възможност да контролират е, този процес, защото това също е елемент от, най, е, от е, изконните интереси на децата. Очаквам с е, нетърпение работата с докладчиката. Благодаря, госпожа Розиера. Благодаря. Както ни напомни докладчикът, нееднократно се сблъскваме с много трудности при международни осиновявания. Ние имаме данни достатъчно, примерно в комисията по петициите, има достатъчно данни за това колко трудности реално се сблъскват семействата в това отношение. В страните членки режимът е много, много различен и сега можем само да си е, пожелаем да може да се действа повече на европейско ниво, за да се решават тези проблеми. Тук става дума не само за европейско гражданство, но и да улесним хората да, да не се озовават в е, е, ситуация, която създава изключително много затруднения за ежедневието. И е, в такъв смисъл е добре да има законодателство на европейско ниво. Първо за по-добра защита на децата, да се предотвратят всички форми на експлоатация и също така да се намерят достатъчно удачни решения на въпроса за международните осиновявания. Също така трябва да има и по-голяма съгласуваност в юридически план. В момента на базата на конвенцията от Хага има различия, въпреки че се очаква примерно да има автоматично признаване на осиновяванията, това не се случва, поне не е хармонизирано този аспект в национален план. Така че добре да се работи на европейско ниво, да има известни гаранции, да се подчертае, че трябва да се спазват интересите и правата на децата като основен приоритет и също така да се предвидят въпросите за съгласието на детето, за също за отчитане на всички е, права на двете страни. Също така трябва разбира се да се отчитат възможностите всяка страна да спазва своите своя режим, не може да се поставя под въпрос нарушаването на прерогативите на всяка страна. Тук за спазването на правата в всяка отделна страна трябва да бъдем е, наясно, че е, поради липсата на признаване на съответните съдебни решения, е, има много случаи, в които двете страните, които осиновяват, всъщност страдат от нарушаване на правата си. Благодаря на докладчика за работата му по тази трудна, но особено важна тема. Надявам се, че по темата за трансграничните случаи на осиновявания на деца ще успеем да постигнем един баланс между чисто юридическите въпроси и човешката страна на нещата в лицето на справедливостта, която трябва да разбираме като най-добър интерес на детето. Ще обърна внимание на случаите на трансгранични осиновявания и по-специално установените процедури в Великобритания – при които се дават деца за осиновяване без съгласието на техните родители. В Великобритания тече сериозна кампания за ускоряване на процеса на осиновяването и увеличаването на броя на осиновените деца. Това всичко става без съгласието на родителите. Не може през миналата година от 5050 осиновявания в Обединеното кралство повече от 95% да са извършени без съгласието на родителите. Тези порочни практики се превръщат в бизнес за някои и не може в никакъв случай да говорим, че това е в най-добър интерес на децата. Нашата работа в тази насока е особено важна, имайки предвид и очакваното в най-скоро време предложение за реформа на регламента Брюксел 2А. Належащо е да работим бързо, за да можем да подобрим съдбата на толкова много семейства и деца. При признаването на трансграничните осиновявания основен момент е повишаването на доверието между държавите членки. В тази връзка информирането и сътрудничеството между централните органи на държавите членки, залегнало в член 55 и 56 трябва да бъде задължително в случаите на трансгранични осиновявания. Налага се и задълбочена реформа на член 15 и най-вече определенето на обичайното местожителство на детето. Всички говорим за най-добрия интерес на детето, ето защо трябва да бъдат при всички случаи приоритизирани осиновяванията вътре в семейството, пък било то и извън обичайното място на пребиваване на детето. Това е особено вярно и важно за бебетата и малките деца. Благодаря ви за вниманието. Uh, uh, Благодаря. Госпожа Делука от комисията желая ли да вземе думата? Благодаря. Господин председател, uh... Бих искал да благодаря господин Зиевка за това, че представи намеренията си за бъдещия доклад. И в тази връзка бих искал да кажа, че е, липсата на признаване на трансграничните осиновявания между държавите членки е наистина проблем, е, който комисията добре осъзнава още през 2009 година бих искала да припомня, комисията заедно с съвета на Европа организира съвместна конференция в Страсбург под наслов предизвикателства пред осиновяванията в Европа. Осигуряване интереса на детето. И е една от темите на тази конференция бе действително за проблемите, на които се натъкват европейските граждани – когато осиновяването в една държава членка не се признава в друга. И това очевидно е, поражда проблеми за свободата на движение на гражданите и за правата на, на децата да имат е, определен гражданско-правен статус. Разговорите с държавите членки по това време е, не проявиха наличието на консенсус в подкрепа на евентуална законодателна инициатива, специално за осиновяванията. Но в последствие, през 2010 година, комисията излезе с зелена книга е, за свободата на движение на публичноправни актове и е, признаването и последиците от това на гражданското състояние – е, понеже е, фактически непризнаването на едно осиновяване означава непризнаване на документите за гражданско състояние в, в друга държава членка. През април 2013 година бе подета законодателна инициатива, както казах, за свободното движение на публично-правни актове и а, регламентът все още не е прият, знаете. След а, тежки разговори между държавите членки. Надяваме се скоро да, да се стигне до положителен резултат. След което е, комисията ще започне работата си по документите за гражданско състояние. Е, така че сега е твърде рано да прогнозираме сроковете, обема на евентуално бъдещо предложение, но ам, наистина същината трябва да бъде признаването от една държава членка на действието, на последиците от документ, издаден от държавен орган на друга държава членка, относно гражданското състояние на лицето, в това число осиновено дете. И що се отнася до сегашното състояние на отношенията между държавите членки, трябва да кажем, че нямаме статистически данни за случаите на непризнаване на през гранични осиновявания. До комисията стигат известни сведения, разбира се, но те са твърде малко и едва ли са представителни. Е, държавите членки във всеки случай не водят статистика, а ако водят, е, не я е, споделят с комисията. можем да кажем, че в Европа се наблюдава намаляване на броя на осиновяванията с трансграничен характер. Така че проблемът фактически е, е наистина за липсата на признаване на национално осиновяване, т.е. на осиновяване по, по местопребиваването на детето. Е, е след е, работната конференция, спомената от господин Звевка, наистина представители на Хакската конференция за е, международното частно право спомена възможността да се изработи международна конвенция, но е, би казала, че проблемът е наистина наш европейски, предвид е, особеностите на нашата уредба, дали различно законодателство при свобода на движение на гражданите. Друго би било, например, ако става въпрос за осиновяване, е, направено в Китай. Е, но всички държави членки са страни по конвенцията от 1993 година за международното осиновяване и по тази конвенция признаването на осиновяване по конвенцията е, става по закон, т.е. автоматично автоматично се признава. И сега ще видим в бъдещото предложение на комисията относно документите за гражданското състояние. Е, ще видим дали ще попаднат осиновяванията, документите за осиновяване и дали по тази линия няма да бъде възможност да установим една система на практически автоматично признаване по аналогия е, с с конвенцията от 1993 година. В заключение, по 2А, в, в, в, в Брюксел, Брюксел 2А, отсиновяванията не попадат в приложното поле. Така че при бъдещата преработка на Брюксел 2А, мисля, проблемът за осиновяванията няма да фигурира. Благодаря. Благодаря ви. Господин Зиевка, желаете ли да кажете? Благодаря съвсем накратко, господин председател. Благодаря ви, колеги, за изказванията, които ясно сочат, че въпросът е първо много важен и второ сложен въпрос. което прави задачата ни още по-трудна. Аз съм сигурен обаче, че общите ни усилия ще доведат до успех. Благодаря ви още веднъж. Очаквам по-нататъчното ни взаимодействие по тази тема. Благодаря. С това приключваме седма точка от дневния ред и пристъпваме към осма точка от дневния ред представителство на работниците и служителите на равнището на управителните съвети в Европа. В проекто Становище господин Казба е докладчик по становището. Благодаря, господин председател. Проектостановището е разпространено вече от доста време насам. Знаете, е, приехме да отложим разискването на становището, за да изчакаме проекта доклада на Комисията по заедостта, която се ангажира да го представи максимално скоро. Както и до сега съм казвал, с готовност ще приема всякакви предложения, но проекто становището към днешна дата се основава на 153 ти член от Лисабонския договор и следващи. По-настоящем 18 държави членки признават някакви форми на участие, допитване до служителите, до работците и служителите, информирането им по националното си законодателство, според мен не би било невъзможно да се стигне до пълна хармонизация в това отношение. много са специфични, разбира се. Раз, раздалечават се уредбите на държавите членки и те биха могли да наведат принципа на субсидиарност, но вероятно би контраргумент, е, значи, сериозен така, би трябвало да бъде сегашната обща економическа и индустриална криза в Европейския съюз е, и приемането на едини стандарти вероятно би било от полза общо за европейската економика. Е, някои елементи сега бих могъл да нахвърля като съдържание на, на проектостановището. Първо, целият, целият въпрос за допитване, участие и информиране, е, задължителна уредба на, на института на е, делегат или представител, частния сектор, държавния сектор, равенство на половете в представителството и нали, равноправно представителство на работците и служителите в управителните съвети със съответната процедура за избор. И вече за европейските транснационални компании трябва да се, да се види отделно въпросът и да се стимулират дружествата по линия на европейското финансиране за възприемането на, на, на този модел на участие на работниците и служителите. Това е за сега. Разговарял съм с някои колеги и с удоволствие ще изслушам вашите препоръки. Не знам дали председателят на комисията по заедостта възнамерява да представи свое становище. Но, но така не се ще, ще видим а, и по този повод ще можем да внесем допълнителни изменения и допълнения. Но добре би било да координираме двете, двете неща, за да не губим време и, и да, да постигнем а, съзвучие на, на двата документа. Благодаря. Господин Буда. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Първо за откритостта, за непредобедеността към този важен въпрос. И наистина няма единен подход е, към него в държавите членки. Е, ясно е, само 18 държави членки към момента са приели законодателство за уредбата на тази материя и следователно ако се опрем на проучванията, проведени от е, Европейския синдикален институт, можем да обосновем призив към комисията да изработи стандарти, гарантиращи правата на работците и служителите, на мнение – информация. И работодателите следва да бъдат насърчавани да приемат е, членове на, на, на персонала е, в управителния съвет. И това Та, да, това, това право, как, както казах, определено трябва да бъде гарантирано на работниците. И разбира се, те трябва да бъдат надлежно информирани за наличието на това право. Комисията явно не желае да вземе думата. Господин Газбър, докладчикът, желая ли да коментира казаното от господин Буда? Не, следователно можем да приключим с работа си по тази точка от дневния ред. Благодаря ви. А, докладчика все пак. Благодаря на колегата и на другите колеги за приноса им. Когато стигнем до, изменения, до измененията и допълненията, ще можем да, да отразим всички становища, разбира се. Благодаря ви. Да попитам сега, казва председателят, дали нашите докладчици последващата точка от дневния ред са тук. Доктор Папетас и доктор Бона. О, за съжаление, експертите още ги няма по деветата точка от дневния ред, така че ще прекъснем до 11.45. Е, Благодаря. Uh, dear colleagues, I think we can start. Uh, we are continu continuing our work with point number nine. Колеги, можем да започнем. Започваме с девета точка. Представяне на предварителната оценка за давностни срокове при транспортни происшествие. Аз съм докладчик, нека да кажа още от самото начало, че е, тук продължаваме работата на Даяна Уолис от е, предходния мандат, е, на която съм много задължен. Ние започнахме на оценка за добавената стойност за давностните срокове е, за пътно-транспортни происшествия доктор Чени е, е, Папета, доктор Марко Бона и доктор Оско от Скола е, Флоренце признават, ще ни представят тяхното изследване, предварителните му резултати за добавената стойност на европейската дейност за жертвите на пътно-транспортни е, происшествия. Е, сроковете са, са много различни за страните членки. Има и много голямо разнобой в на, националното законодателство по отношение на и, срока, особено е, за непълнолетни лица, за хора с увреждания също и за възможността да се прекрати продължителността на срока. В този случай исковете се определят от правния режим по силата на Рим 2 и член 15 е, се регулират от правото на страната, където се е случило пътно-транспортното е, происшествие. Много сложна е материята, доста често жертвите не са наясно с е, правните разпоредби на съответната страна, където се е случило пътно-транспортното происшествие и това има нежелателни последици за жертвите, излишни пречки в установяването на правото им за овъзмезяване и също направен процес на разумна е, цени. Сега искам да дам думата на доктор Кристиан Саун от е, службата на Европейския съюз за научни изследвания, ако може 10 минути да продължи вашето изказване. Ние извършихме това изследване с цел да установим дали хармонизирането на сроковете в Европейския съюз ще даде добавена стойност. За целта разделихме изследването на три въпроса. Първо, необходимо ли е да има хармонизация и законодателна дейност? Второ, какъв тип законодателен акт е необходим? И трето, каква точно ще бъде добавената, добавената стойност, ако се приеме, направи правен инструмент на европейско ниво. Сега доктор Джени Папетас и доктор Мона, Марко Бона извършиха това изследване. Е, те работят в е, е, Доктор Папетас работи в университета в Бирмингам, а доктор Морко Бона в юридическия факултет в Торино. Те има публикации по въпроса за пътно-транспортни происшествия с трансгранични измерения и съответните застраховки. Е, продължава изследването всъщност. Сега ви представяме само предварителните резултати. Добър ден, благодаря, че ми давате възможност да представим нашите предварителни резултати. Е, давностните срокове е изключително важен момент за ефективно законодателство. Тук става дума за сроковете, в които се подава иска. В някои е, страни членки е, не се спазват тези срокове и тогава съответното лице губи право да въведе иск. Това е по правовите режими на някои страни членки. В други страни членки също има различен режим, по който е, ищците могат да загубят правото да повдигнат иск. Така че е, въпросът е, че съществуват е, възможности да се загуби това право, което е много важно. Ние направихме проучване, за да се установи дали е необходимо да се хармонизира съответния правов режим. Тази материя има и правни и социални измерения. В Европейския съюз защитата на жертви от пътно-транспортни происшествия, които се случват в страна, където не живее лицето, съществуват от 10 години. Е, директивата за страховки дават възможност да се направи иск директно срещу застрахователя или съответната институция, която осигурява компенсации в е, страната, където живеят лицата, защото там е, лицата са запознати с правната среда и могат да работят на своя език. Защото дори лицата да не са запознати с правния режим, на правните съветници те ще ги познават. Въпросът кой закон се прилага, е, не е винаги е, се прилага закона на страната, където се е случило ПТБ. то разбира се, много граждани се възползват от възможността да направят иск в собствената си страна. Но тогава в съда ще трябва да се прилага право, което не е познато. И това създава своите ограничения, не е познато за, за ищите и техните адвокати. Основно, ако не се е, разбират ясно правилата с давностните срокове, може да се загуби правото да се повдигне иск. Това е много важно. Като правилата за давностните срокове са сложни, тук се включва кога започва да тече този срок, кога може да бъде прекратен или замразен, е, как се отнасят тези разпоредби за деца и за лица с увреждания, дали има някакви изключения от тези правила. Всяка страна е членка има различен режим. И за всеки от тези е, аспекти и в такъв смисъл правната картина е уникална и са необходими е, познанията на специалист по конкретното право. Освен това, винаги е по-трудно да се направи иск в чужбина, защото не е ясно към кого да бъде отправен този е, иск и така нататък трябва. Ще отиде време е, да се съберат данни, доказателства, да се преведат документите. И много често, когато не се познава езика и съответните срокове, всъщност ищите губят е, правото да повдигнат иск като цяло. Е, в, много често се, има случаи, когато срока се е твърде къс, е, също не е ясно кога той може, неговото изтичане може да бъде прекратено. Много често истците губят правото да повдигнат и риск, свързано с това, че в цялата процедура по повдигане на риска има пречки, които накрая водят до неповдигането му. Често е необходимо да се прекара допълнително време с правните съветници, което не би се случило, ако се води делото в страната, където живее ищеца, т.е. повишават се разходите за съдебна помощ. Също е, трябва да има и конкретни познания за правовия режим. Е, трябва да се търсят е, свидетелства на чужди експерти, което също води до забавяне и допълнителни разходи, а и до несигурност. Тук се създават вече и емоционал... Ищите плащат и емоционална цена от несигурността и тревожността, какво ще се случи. Като всичко това върви е, в разрез с духа на директивата за, за страховки, която има за цел да улеснява свободното придвижване на лицата в Европейския съюз. Така че труд... сложността на цялата ситуация и трудността, трудностите оправдават идеята за хармонизиране на законодателството. Идеята не е нова. Разглежда се вече нееднократно в последните 15 години. Съвсем скоро има от 2009 доклад на комисията, също публична консултация по този въпрос където са обсъдени ред варианти за това каква дейност, действия могат да бъдат предприяти. Три варианта са първо да се предоставя информация за различните правови режими, защото това може да улесни ситуацията. Наш, ние считаме, че е, тук в случая трябва да има тълкуване от, на специалист по конкретния казус, а не само да се предоставя най-общо формулирана информация. Така че, според нас, хармонизираното законодателство ще е най-удачен е, начин да се действа, като се покриват основните аспекти за давновите срокове, какви са те, как могат да бъдат е, прекъснати, как се отнасят към деца и хора с увреждания и също така да става дума само за искове към застрахователни институции е, по силата и на директивата за застраховките хармонизираните права трябва да се прилагат само в трансгранични случаи. предложенията за хармонизиране, когато отчитахме този въпрос, отчетохме много фактори. Първо, дали институциите могат да действат в рамките на договора, дали има правно основание за подобни действия и дали законодателството ще отговаря на принципа за пропорционалност и субсидиарност. Тук ще изложим всички наши съображения в предстоящия доклад, който ще ви предоставим. Заключението е, че ако има един правилен подход към хармонизирането, ще има и съответното правно основание по член 81 от договора и ще бъдат приложени принципите на пропорционалност и субсидиарност. Също така отчитаме и как се отнасят по същество в е, хармонизираните правила, които сега съществуват. Те се отнасят главно до правилата на пътниците. Има ред законодателни мерки, които е, се прилагат за всички форми на транспорт. Има минимални гаранции, по отношение на сроковете също така и това очертава още повече колко, колко много голямо празно поле има по отношение на трансграничните ПТП, където няма никаква хармонизация. Разгледахме е, основни принципи от съдебната, съдебната практика по отношение на давностните срокове и там също е, се показва, че е необходимо да има някакво минимално ниво на хармонизация с оглед до, е, на това да има достъп до правосъдие. Е, много често се случва така, че ищеца няма възможност да се обърне към е, съда, просто защото те понякога жертвите могат да не оценят правилно какво точно, какви щети са нанесени. После разгледахме предложенията за хармонизиране на тази материя, които съществуват към момента и там съществуват различни е, възможности от изчерпателни разпоредби до минимално хармонизиране. И предварителни резултати показват, че минималното хармонизиране не е твърде разгледано в подробности. Те ще се решат основните проблеми на ищците. Е, те ще могат е, да имат възможност да повдигнат искове срещу застрахователя и ще спазят по-добре принципа за пропорционалност и субсидиарност. Но тези, които настояват да има хармонизация, застъпват и има и така определени съображения, изказани от застрахователите. Ние ще изложим в проучването всички варианти и също ще направим оценка за това има ли смисъл да се направи, каква е добавената стойност. За нас тя ще е доста значителна по отношение на време, загубено време, е, е, емоции, сложността на материята, несигурността, която се създава, също така ще има и значителни финансови економии от към разходите за правосъдие. Няма статистически данни за това колко трансгранични ПТП се случват в е, Европейския съюз и какви, колко искове са свързани с е, давно, давностни периоди, но е, ние можем най-общо да дадем индикация каква ще е добавената стойност на подобно хармонизиране. Данните показват, че в момента ищите, които губят правото да подигнат иск, губят средно около 16 000 евро, ако става дума за иск с увреждания и 2000, ако става дума само за увреждания на колата, да речем. Така че е, е, тук, освен това, изобщо не отчитаме пътно-транспортни е, происшествия, които е, са свързани с много по-трагични последици за участниците в тях. Анализът показва също така, че около 250 хиляди души годишно може би ще бъдат засегнати от това от допълнително създадени пречки при повдигане на искове. Значи не става дума за загубване на правото на повдигане на иска, вече при повдигнат иск. Изчислихме също така, че е, средно правните разходи са задени допълнително в такъв казе са около 600 евро на иск. И ако е необходимо да има консултация с чужди експерти, разхода вече ще се увеличи с 300 евро на иск направихме една сметка за всички искове годишно и е, считаме, че дейността за хармонизиране на разпоредбите ще е, спести до 300 милиона евро на година, като тук не отчитаме допълнителните разходи, е, преводи, съдебни разходи и така нататък, защото нямаме данни и не можем да изчислим подобни разходи. И в заключение можем да кажем, че решението да се хармонизират тази материя за други видове транспорт не, не, не е зависело от това дали ще има полза за съответните лица, а от основното съображение да има достъп до правосъдие и възможност за свободно придвижване. Затова и смятаме, че тази материя има смисъл да бъде хармонизирана. Много хора са засегнати от подобни е, пътно-транспортни происшествия, затова смятаме, че има смисъл е, и има е, добавена стойност от хармонизиране на материята. Благодаря ви, благодаря ви за експозето. Мога ли да разбирам, че другата докладчица, доктор Бона, не е в залата? А той всъщност, за съжаление, боледува и е възпрепятстван. Добре, на този етап никой не е поискал думата. от колегите. Ако ми позволите да ви помоля да включите в пълния текст на доклада си и отговор на следния въпрос. Някои държави членки давностния срок е уреден в материалното право, докато в други държави членки в процесуалното право. това би ли повлияло върху избора на правно основание за евентуално бъдещо хармонизиране на уредбата и по някакъв начин би ли усложнило постигането на съгласие относно евентуална хармонизация? Да, ние с удоволствие ще е, осветлим този въпрос в доклада си, но поначало сега бих могла да ви кажа, че правното основание не би било засегнато от това. Вярно е, че в някои държави членки въпросът е материално правен, други процесуално правен, но ако възприемем подхода на минималния стандарт, т.е. минимална хармонизация, и вече на държавите членки се остави да преценят формата, начина на хармонизиране, то, то едва ли. Не, не, не, не виждам каква трудност би възникнала, но, но определено бихме могли да помислим малко по-задълбочено и да включим конкретен коментар в доклада си. Да. Да, благодаря ви, тъй като знаете, в е, някои национални законодателства, като на страната, от която съм аз, е, това би наложило изменение на гражданския кодекс. Е, важно е да, да имаме отговор. Господин Радев, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, благодаря на експертите за предоставянето на предварителните консултации на оценка на европейската добавена стойност относно давностните срокове за пътно-транспортни происшествия. Темата, която разглеждаме е от изключително значение за гражданите на Европейския съюз, които се сблъскват ежедневно с трудностите, причинени от различията по отношение на давностите срокове в различните държави членки. Степента на тези различия може да доведе до нежелани последици за жертвите на катастрофи трансграничните съдебни спорове и да постави допълнително препятствие за пострадалите, когато те търсят своите права в държавата членка, различно от тяхната собствена. Създава се реален риск за жертвите на трансграничните пътно-транспортни происшествия да загубят правото на иск за обещетение. Разбира се, негативите от по-кратките срокове в една държава членка биха могли да бъдат компенсирани от по-лесно производство предоставяне на доказателства и така нататък. Трудно е да се определи цялостната рамка в тази насока. Въпреки това, насоките, които Европейския парламент даде в своя доклад от 2007 година, биха били полезни за решаване на някои от проблемите. Има ясна нужда от повишаване на информираността не само на пострадалите, но и на всички граждани относно сроковете за предявяване на иск за обещетение за вреди от пътно-транспортни е, случаи във всяка държава членка. Считам също, че трябва да потърсим решение и на въпроса с различните разпоредби на Хагската конвенция и регламент Рим 2 за приложимото право. Благодаря ви. Мадам Дълво. Госпожа Дълво. Благодаря, господин председател. Един малък въпрос, ако ми позволите. Правилно ли разбирам, че най-важно като минимален стандарт би било да се хармонизира срока за предявяване на иска за, за обещетение? като, нали, този давностен срок фактически за подаване на исковата жалба. Господин Лебретон има думата. Аз също е, бих искал да, да запитам. Благодаря на, на експертите за това, че се отзоваха на поканата. Темата наистина е изключително важна. Те добре обобщават проблемите. Наистина трудно е да се уредят такива искови е, спорове е, през граница поради различните давностни срокове. 250 е, хиляди са засегнати всяка година, казвате наистина, по повод на обещетенията за вреди. Констативната част е наистина много интересна. От друга страна обаче аз съм малко скептичен по отношение на предложението. Вярно, че то е на начален етап. Вие предлагате хармонизация на давностните срокове, но за кои всъщност срокове говорим, бих ви попитал. Може ли да ни представите една така, да се каже, панорама, обзор на давностните срокове, действащи в различните държави членки, за да се ориентираме а всъщност за самата продължителност на срока, е, бих искал да ви попитам. В момента не съм наясно за какво става дума. За два месеца, за година, за нещо друго. А, благодаря. Моля ви да коментирате изказванията. По първия въпрос, е, е, кои въпроси най-вече трябва да бъдат засегнати, виждате ги на екрана, отговорът е, че не можем да се спрем просто на един въпрос. Ако сме наясно за общия срок, то вероятно не е ясно кога започва да тече той. Или пък дали дадени действия на ищеца са довели до прекъсване на срок. А, условията за това могат да бъдат различни в различните държави членки. Имаме случаи, има, има такива примери, при които лицето е сметнало, че срокът не е изтекал, защото чрез действията си лицето го е спряло, за да се окаже в последствие, че не е така. Просто процесуалният ред бил съвсем друг. И а, може и да не губи правото си на иск, но ответника, обикновено застрахователно дружество, може да успорва с протакане, с допълнителни съдебни разноски. Та, на кои въпроси да отдадем приоритетно значение? Три, е, тези първите три, които са на слайда. Общия срок, особено там, където той е твърде кратък, е много труден е този въпрос, защото, знаете, ако трябва някой да организира иска си от чужбина, това отнема допълнително време. След това и яснота относно началото на давностния срок и на трето място, кога е, той е, се прекъсва или преустановява. И какви са последиците от това. И в тази връзка втория въпрос, който зададохте за сега действащите срокове в различните държави членки и какво бихме предложили ние в това отношение. Вариацията е много широка. Е, от е, около година, най-краткия срок, до 30 години, най-дългия, и всичко по средата може да се намери а в една държава членка дори има различни давностни срокове, в зависимост от това дали се върви по наказателно производство или не. Така че, наистина, осведомяването на гражданите <laughs> за различните правила не винаги би им свършило работа. Понеже във всеки отделен случай е, юристът трябва да оцени шансовете на иска, в контекста на приложимите правила за, за давностния срок. Сега какво препоръчваме ние? Ние разгледахме всичките уредби, които действат, извършихме съпоставителен анализ на законодателствата, има го това в доклада, ще го видите и сме съчетали всичко това с предложенията, които вече са направени за хармонизация, да, случаите на хармонизация в други форми на транспорт – и така, в предварителен порядък, вероятно бихме се справили на 4 годишен срок на давност. Но, както казвам, това е съвсем ориентировъчно предварителна констатация, която те първо ще се изменя. Получавате ли отговор на, на въпроса си? Да, благодаря. Благодаря ви. Тъй като няма други пожелали думата, не ми остава друго, освен да ви благодаря е, за участието, драги гости. А, впрочем, комисията, може би? Не. Значи, сутрешната ни програма е изпълнена и не ми остава друго, освен да ви пожелая приятен обяд е, и довиждане в 3 часа след обед.